Добре дошли на редовното заседание на нашата комисия. Точка първа е приемане на дневния ред с една промяна, която сега обявявам. Госпожа Викстрем, ръководител на нашата делегация в Сицилия миналата седмица, помоли тази тема да бъде добавена към дневния ред на заседанието на парламентарната ни комисия. Тя иска да представи устен доклад за посещението на делегацията в Сицилия пред всички членове на комисията около 5 часа след обед. Това означава, че заседанието на координаторите пък ще започне в 5.30, ако нямате нищо против. Виждам, че е така. Ще изслушаме за няколко минути госпожа Викстрем тогава. С това приемаме дневния ред, приемаме и протокола от заседанието на комисията, представено към дневния ред. И продължаваме с точка четвърта. Господин Гьоц, директора на Европейския център за наблюдение на наркотиците и наркоманиите, ще представи годишния доклад за състоянието на проблема в Европа според Европейския център. Давам думата на господин Кьоц да представи годишния доклад за 2011 година и след това ще имаме дискусия. Заповядайте. Благодаря. Госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие днес да говоря пред вас и да ви представя доклада за състоянието на наркотиците и наркоманиите в Европа. И ще ви кажа какви са първите отзиви и как беше отразен в медиите доклада, представен на 15 ноември в Лисабон. Предполагам всички сте се запознали е, с доклада, но той не е самостоятелен документ, той е един много голям пакет документи, които бяха оповестени на същата дата, статистически данни, национални профили на а, е, страните. Така че за нас годишният доклад не е единствения документ. Е, ние имаме една основна публикация, която съчетава много документи, които онлайн непрекъснато се актуализират. Връщам се към доклада. Тази година наистина имаме контрасти. От една страна, употребата на наркотици е сравнително стабилизирана или в най-лошия случай не расте а, е, драматично. Има положителни промени и по отношение на употребата на канабис от младежи все пак не бива да се пренебрегва използването на повече от един наркотик, включително и смесването на наркотици с алкохол и наркотици. Започвам с опиатите. Имаме над 1 милион и 300 хиляди потребители, едно стабилизирано състояние застарява е, целевата група, като същевременно намалява случаите на инжектиране на опиум. Използването обаче на психотропни и е, заместителни е, медикаменти е тревожно около а, половината а, от а, зависимите в тази група а, са на заместващо лечение, но е, имаме и увеличение в някои страни, особено в източна Европа. Хероиновият пазар е нестабилен. Края на 2010, началото на 2011 година на пазара имаше недостиг на доставки – може би поради а, заболяване на опиумния мак, гниене а, на маковите насъждения в Афганистан и насочване на потоци към Азия. В Турция, в други страни имаше успешни акции на залавяне на значителни количества. Между 10 и 20 хиляди е, са е, потребителите е, в Европа, които редовно използват хероин. 10 до 20 пъти е по-голям рискът от смъртност сред тях. Предимно мъже между 30 и 40 години. Смъртните случаи най-вече от свръхдоза остават особено голямо предизвикателство. Другите причини за смъртността са инфекцион, инфекциозни заболявания, самоубийства и други. Борбата с хив, спин сред наркозависимите е важен въпрос. Не бива да забравяме, че инжектирането на наркотици в Европа е основна причина е, за заразяването. И тук изводите са тревожни. Първо, в цяла Европа службите за борба с наркотиците а, е, са подложени на натиск и не винаги а, е, този проблем е приоритетен така, както беше преди. Проблем за общественото здраве а, е, в Европейския съюз се засилва от миграцията от страни извън Европейския съюз поради економически е, и други условия. Това натоварва е, здравните служби и службите за борба с наркотиците. Така се създава, мога да кажа, перфектната буря, е, за да се стигне до увеличаването на употребата. През юли е, той е, отбелязва тревожно развитие в Гърция, независимо от всички мерки а, за а, економии и бюджетни ограничения, успешно а, води борбата, може да се каже също за Румъния и друга. Около 22 милиона и половина са употребяващите канабис. В редица страни бройката е стабилизирана или намалява, но главно млади мъже – които редовно и дългосрочно всекидневно употребяват наркотика, са тревожна група. Трябва да отбележа, че все повече расте броя на лицата, които търсят помощ, за да преодолеят проблема с зависимостта си от канабис. Много е спорен въпроса за канабиса. Много се говори за това дали ако се утежнят или облегчат санкциите, ще се стигне до промяна в положението. За сега няма никакви доказателства, че ако бъдат по-тежки предвидените в закона наказания или пък по-леки, това ще промени потреблението на канабис най-малкото в краткосрочен план. Това означава, че ни трябва по-комплексен подход към този проблем. Един пример, който често се пренебрегва – превенцията, която се съсредоточава върху нормите на поведение в обществото, са особено обещаващи. Производството на канабис на територията на Европейския съюз също е тревожно. През 2009 година 1 милион и 400 хиляди тона бяха иззети от местни плантации. Предимството е, че те са близо до пазара, не се преминават граници, но производството на територията на Европейския съюз понякога е дори в рамките на населените места. През последното десетилетие кокаинът се оказва най-широко използвания стимулант в Европа. Според нас около 4 милиона пълнолетни лица използват кокаин, но са много малко страните, където тази група е значителна. Популярността на кокаина може би е преминала своя връх в редица страни и според изследването ни вече има намаляване. Доставките на кокаин са в по-неясно положение. Обемите на ам, заловените пратки и чистотата им са най-разнообразни трафикантите съобразяват практиката си в зависимост от мерките за контрол. Например, каналите през Западна Африка по-малко се използват, но на Източна Европа видимо се активизират доставките. Миналата година около 2 милиона и половина пълнолетни лица използваха екстаси. Има общо а, намаляване а, на активното вещество МДМА поради недостига на основния прекурсор кетона, който се замества от пиперазини, като по този начин може да се засили интереса към екстаси. През 2010 година е, имаше рекорден брой нови наркотични средства 41 е, за разлика от 39 предходната година. Това означава, че те продължават да се използват. Интернет е основен източник на доставки. Е, през 2011 установихме над 600 обекта в интернет, които продават такива такива вещества. Засече се продажба на мефедрон, което е синтетичен катинон. И сега вече а, той а, се продава в големи количества на нелегалния пазар. Мисля, че това показва колко сложен е проблемът. Появяват се много нови, неконтролирани психоактивни вещества и това е голямо предизвикателство за контрола в Европа и в света. Госпожи и господа, преди да приключа, искам да кажа няколко думи за економическите проблеми в редица държави членки. Знаем от досегашен опит, че правителствата са склонни да ограничават разходите за здравеопазване и за социални грижи, когато възникне економическа криза. Така и този път намаляват се средствата за интеграция, за профилактика и за това актуалната информация за новите проблеми, новите заплахи става по-важно от всякога, за да се определят приоритетите и да се инвестира в тези насоки, които са доказали своята ефективност. Миналата година Съединените щати, Австралия, Русия и а, Организацията на американските държави приеха нови стратегии Предстои е, приемането и на нова стратегия на Европейския съюз. Оценката е почти готова и трябва да започнем да обмисляме как в бъдеще ще изглежда нашата дейност. През последните 20 години стратегията на Европейския съюз винаги е била двигател на подхода, основан на доказателства, възприят в целия свят. Разбира се, тези стратегии нямат законова сила, не са задължителни, но националните стратегии все повече се доближават до тази стратегия и за това можем да говорим за европейски модел. Надявам се предстоящата стратегия да даде нов тласък на по-нататъчно сближаване, което има огромно значение, ако искаме ефикасно да се борим с наркотиците и наркоманиите през 21 век. Госпожи и господа, Представих ви основните елементи на положението с наркотиците и наркоманиите и как ние реагираме. Искам да споделя само част от нашите планове. Пазарът на стимуланти и психоактивни вещества се увеличава. Кокаиновият балон се спука, но има и други проблеми. Чистотата на Екстази намалява, което означава, че можем да очакваме завишена употреба. Много е, е, нови стимуланти, нови е, психотропни вещества, най-вече мефедрон се появяват на пазара е, и така се увеличава броят на така наречените законни стимуланти, които до сега не са включени в забранителния списък. През последното десетилетие се убедихме, че а, трябва да отчитаме съществуващо положение, за да можем успешно да се справим с сегашните и бъдещите предизвикателства. Това е за а, доклада и неговото съдържание. А сега за отзивите на него. А, в поверителен порядък ги представих пред а, съвета на 15 ноември а, в Лисабон. А, бях, беше представено официално. 14 държави членки организираха и национално разпространение на доклада на същата дата. До а, сега 17 000 а, бройки на официалните езици сме разпространили. 10 000 пъти е свален от интернет. Това е показател за качеството на доклада. Доволен съм, че до сега отзивите за съдържанието на доклада са много положителни. Много се радвам, че получаваме признанието на експертите, на медиите, на политиците. Медиите се съсредоточават главно върху кокаина и новите наркотици. За една седмица имахме 1400 е, статии, и а, репортажи а, в медиите. А, следващата седмица стигнахме до 3000. Тази седмица а, мисля, че отново ще имаме 3000. 1250 от тях а, бяха в държавите членки, плюс Турция, а, Харватия като страни кандидатки. Е, очакваме и повече отклик в медиите. Най-активен е в е, Испания, Великобритания и Германия. 28 страни извън Европейския съюз, особено САЩ, Швейцария, Русия, както и някои азиатски страни, най-вече Китай и Латинска Америка, Аржентина и Бразилия, активно отразяват нашият годишен доклад. Това са основните данни за отзивите, които се получиха. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси, които може да имате по доклада и отзивите. No. Благодаря ви, господин Гьоц. Сега имам възможност а, за разисквания. Има ли желаящи да взема думата? Господин Триандафилидес сте първията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Гьонц за предоставената ни информация. Като гражданин на Европейския съюз, аз съм обезпокоен от данните, които бяха представени току-що. Ако бях в а, управлението, щях да съм още по-обезпокоен. Дали държавите членки, техните правителства си сътрудничат с вас и дали се подпомагат тези правителства за справяне с проблема. Докладът е много важен. Мисля, че получихме данни, които ще ни наведат на размисъл, в частност данните свързани с заразените от хив спин. Има напредък в медицината, което ни кара да мислим, че проблема не е чак толкова сериозен, въпреки че има странични ефекти от продължителното лечение. Трябва отново да погледнем към този въпрос и да видим какво би могло да се направи допълнително. Вие поставихте въпрос и за интернет в тази връзка. Дали има получена информация за това, дали има повече покупки по интернет, отколкото чрез традиционните методи. Госпожа Фейон. Благодаря. Благодаря ви за това задълбочено изказване. Имам два въпроса. Първо, за националните стратегии за борба срещу наркоманиите. Някои от държавите са изготвили планове за действие, национални стратегии, докато други страни изостават. През 2011 година някои от държавите все още изостават в представенето на своите отчети, включително и моята страна Словения. Дали оказвате определен натиск, имате ли срокове, в рамките на които държавите трябва да представят своите доклади? Вторият ми въпрос се отнася до канабиса. Това е политически чувствителен въпрос. Това е най-популярният незаконен наркотик и хората имат най-различни мнения за него. В Словения неодавна беше проведена конференция с участието на млади хора, които бяха в голяма степен в подкрепа на легализирането на канабиса. Но бих искал да чуя и вашето мнение каква трябва да бъде позицията да се заеме по този въпрос в Европейската стратегия. Господин Бронкс, мисля, че ние нямаме проблем с един определен наркотик, а с няколко наркотика. Има наркотици, които влияят на поведението, които могат да доведат и до халюцинации, до престъпления, други водят само до алергия. Вие споменахте за ефекта върху здравето, но има ефект и върху престъпността. Трябва да се разгледат тези два въпроса заедно. Има два подхода, които могат да се приложат от страна на търсенето, от страна на предлагането от страна на търсенето, повишаване на здравната информираност е един от начините. И от страна на предлагането тук трябва да се отчете, че има опасност, ако се насочите само към древните разпространирани, разпространители, Така се намалява предлагането само с определен процент, без да се стига до примахването на предлагането. Понякога положението става по-лошо, отколкото въобще не сте правили нищо. Има а, покачване на престъпността, на кражбите с злом, на кражби на автомобили и прочие. Председателят. Благодаря, получихме достатъчно въпроси. Искам да дам думата на господин Гонц за отговор на поставените до тук въпроси. Благодаря ви за интересните въпроси, които поставихте. Първият се отнасяше до каква степен правителствата работят съвместно с Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите нашия управителен съвет. Той е управителният орган на агенцията. Включва и представители на правителствата. Т.е. ние имаме постоянно представители на правителствата в агенцията. Те се сътрудничат с нас, те определят работната ни програма. Те имат участие в работата ни. Но ние нямаме политически мандат като агенцията. Ние сме информационна агенция, ние предоставяме информация, политиците, вземащите политически решения могат да ги вземат предвид. Ние получаваме редовни посещения от представители на правителства. Например, имахме съвсем наскоро голяма делегация от Камерата на лордовете. Това е нещо, което се случва регулярно. Ние Разглеждаме положението в Европа, националното ситуация и по този начин камерата на лорговете може да отчете получената информация при изготвянето на стратегията на Обединеното кралство за борба срещу наркоманиите. Тоест ние имаме определено влияние, но не пряко влияние върху това какво трябва да правят правителствата или какво правят. За HIV спин ще мина на немски. Мисля, че всичко, което казахте, беше съвсем основа. Вярно е действително, че има по-малко натиск, който се оказва сега във връзка с ХИВ заразата, макар че се забелязва повишаване на броя на заразените лица. Когато говорим за ХИВ спин зарази, предизвикани от употреба на наркотици, тъй като това е темата, която обсъждаме днес, можем да подчертаем, че в Гърция традиционно имаше ниска бройка на заразени лица, въпреки големия миграционен поток, докато напоследък се забелязва увеличаване на броя на заразените лица повече хора пристигат е, в дадена зона и съответните служби нямат нужния капацитет да се справят с е, положението. Именно това наблюдавахме в Гърция. Генерална дирекция Санко отправя предупреждение сега във връзка с е, ХИВ-СПИН и ние участвахме, доколкото е възможно, в работата на Агенцията за инфекционните заболявания, която е базирана в Стокхолм. Предупреждението на комисията ще бъде публикувано в скоро време и ще подчертая какво е положението също и в Румъния и България. Тъй като това, което наблюдаваме, е, че все повече хора, повече мигранти търсят подкрепата на съответните служби, които обаче нямат нужния капацитет. При последната проверка ние установихме, че има около 600 доставчици на наркотици онлайн. Те предлагат тези наркотици на различни езици. Ако видим какви наркотици се продават а, онлайн, можем да кажем, а, че тези доставчици действат в една сива а, зона. Не може да се намери хероин или кокаин да се предлага от тези вебсайтове, а нови видове наркотици. Миналата година беше спайс, други синтетични заместители на наркотици. И търговците онлайн се опитват максимално да се защитят, като публикуват предупреждения на своите вебсайтове, че тези вещества могат да бъдат опасни или пък предлагат линкове към вебсайтове, където може да се намери такава информация за опасностите. Има доста уебсайтове, които предлагат синтетични наркотици. Вече подчертах, че това е една сива зона между законните лекарства, допинг, веществата и наркотиците, както и различните видове хранителни добавки. В тези тези вещества не винаги са добре етикирани, както може да се очаква на английски. Националните стратегия констатираме, че има известно намаляване на бройката на тези стратегии. Това не е голям проблем, защото много от стратегиите и плановете за действие бяха въведени едновременно и се осъществяват. В Останалите страни се подготвят е, такива планове и стратегии, така че не очакваме промяна в ситуацията следващата е, година. Еди, всички страни имат официално прияти такива планове или стратегии. Единствено Австрия е изключение, което не е голям проблем, защото тя има регионални стратегии, има национална координация, което, която допринася за обединяването на всички тези регионални стратегии. Въпреки, че няма формално национална стратегия като такава. Относно помощта за оказването на натиск към правителствата, ние нямаме такива възможности. Нашето оръжие е информацията. Ние можем да представим текущото състояние, но нямаме възможности да оказваме натиск върху когото и да било. Европейската комисия има много повече правомощия в това отношение. Относно канабиса, младите хора в Словения, в други страни са за легализирането на канабиса. Ако са за легализацията, това е вече голям напредък, защото за сега всичко е незаконно. За сега канабиса се счита за незаконен наркотик във всички държави членки. И не ми е работа да давам мнение, но ще ви дам личното ми мнение, въпреки това. Може би би представлявало интерес за вас да се запознаете с доклада, ако вече не сте го направили, за Световната комисия по наркотиците. Това е орган, създаден от Банки Мун, в а, тази група участват много а, бивши държавни правителствени глави, както и други известни личности, като Хавиер Солана. Миналата, преди две седмици те публикуваха доклад, заявявайки, че трябва да мислим за всичко. И това е въпрос, който действително заслужава да бъде обмислен. Вече не се водят а, идеологически дебати. Това, което предлагам винаги на политиците, е да учитат всички факти, да разгледат всички възможности, да преценят кое би помогнало. Но мисля, че не трябва да ви давам личното ми мнение. Що се отнася до казаното от господин Бронкс, съгласен съм с вашето мнение. Председателят.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 което вероятно присъства в залата. След следващата точка 6, не сега, а след следващата точка, имаме електронно гласуване. За това ви напомням да проверите дали носите картите си. Организирайте се, ако сте ги забравили. Да, моля ви. Обръщам се към заместник председателя госпожа Софи Инвелт да председателства за малко, защото имам друг ангажимент. След 10 минути ще се върна. Благодаря ви. Um, yes, I'm a bit unprepared. Да, малко съм неподготвена. На добро Утро, така или иначе, трябва да чуем докладчика, господин Диас Демера. Заповядайте. Bien, pues, buenos días. Благодаря. Добър ден. Благодаря ви, госпожо председател. Започвам изложението си с благодарности, които искам да предам на моите колеги, депутати, на докладчите в Сянка, на членовете на комисията, на представителите на съвета, за изключително доброто им разположение на духа, което демонстрираха във всеки един момент на нашия дебат по време на изменението на регламента 539. Днес за четвърти път обсъждаме това предложение и изменение и освен това днес е първият път, в който ще се запознаете всъщност е, с моето становище, без заобикалки. На 29 октомври са Проведохме заседание с комисията и съвета, ние, докладчиците, за да се запознаем отблизо и във възможно най-големи подробности с всичко свързано с това предложение за изменение. Тогава, може би си спомня госпожа Файон, а, извинявайте, дали може да ви прекъсна за малко, каза председателката, като че ли френския превод е, има технически затруднения. Е, Добре, продължава докладчика. На 20 октомври поисках да започнем работа по подготовка на измененията, за да придвижим нещата възможно най-бързо, а и да си сътрудничим в възможно най-голяма степен с полското председателство и комисията. И така, в този именно смисъл ви предлагам за крайна дата три възможности за представяне на изменения. 10, извинете, 2 декември, сигурно ви е много кратък срока и другите възможности са 5 или 6. Предвид това, че вече имаме 40-дневен период, през който работим. В такъв случай ще имаме вече подготвено становище със съответно тълкование преди коледа. Предложението на комисията освен техническите подробности, всъщност съдържа политическа мярка. Така наречената предпазна клауза, която аз не харесвам като формулировка както и механизмът, механичният механизъм, съжалявам за повторението, за компенсиране. Има 12 предложения за изменение. Ще ви ги представя кратко. Първо изменение. Искам да премахнем формулировката предпазна клауза с така наречения механизъм, суспензивен механизъм за прекратяване на действието. Това е объркващо, така че предлагам механизъм за прекъсване вместо предпазна клауза. Трето, Изменение номер 3 е политическо изменение, което върви в линията на чертана от комисията и подчертава ролята на парламента. Тази де- политическа декларация всъщност се изразява в искане от Европейската комисия да държи сметка във всеки един момент за становището на парламента по време на целият процес на комитологията, дори и само в качеството на гост. Изменение номер 4 определя кой юрисдикционен орган е, има правомощия според Лисабонския договор. Изменение номер 5 е свързано с логиката. На 8 март 2011 година излязохме с решение на Европарламента, с което искахме от комисията да модифицира сегашният механизъм за реципрочност. Именно ако направя това, това е наказанието. Ако направи онова, това е наградата. Изме... Следващо изменение, свързано с механизма, който се отключва, ако не се приложи този механизъм за реципрочност. Следващото изменение е свързано с прилагането или неприлагането на международните договори и възможността на държавите членки да освободят от изискване за виза някои доставчици на услуги. Би трябвало да се избегне терминът премахване на необходимостта от визи за държави, на, на, за граждани от държави на трети държави. Това следва да бъде решено в един определен бъдещ момент съда, от съда на европейските общности. Ние трябва да предвидим общата рамка, а след това могат да възникнат конкретни случаи. Имам предвид Турция по-конкретно. И така, осмо изменение. Предлагам да се използват документи, с които гражданинът може да пътува и да не се казват пасавани, паспорти и други подробности, лични карти или така нататък. Тоест, документ за пътуване в чужбина предлагам. Това е общото, в което се включва частното. Следващото изменение. Смятам, че трябва да уточним, че екипажите нямат нужда от виза. Нямат нужда от виза единствено и само когато са, пътуват по служба. Десето и единайсто изменение съдържат ключа към бараката. Затова ще ви ги изложа по-подробно. Десето изменение е най-сложното от предложените, тъй като предлага да се създаде един същински, истински механизъм за реципрочност, за взаимност в тези случаи, в които Европейската комисия не съумее по дипломатически път да направи така, щото трета държава членка, за която не се прилагат визи, да престане на свой ред да изисква визи от европейските граждани. Канада. По-точно, въпреки изявленията на Европейската комисия, съществуващия в момента механизъм на реципрочност има някои недостатъци и за това механизмът следва да бъде преработен. За да може така, за да може ако се премахне мярката за изискване на виза, да може след това да се въведе отново след един разумен преговорен период, който дава или не дава резултат. Следователно, комисията пък преди, след този преговорен процес трябва да информира за резултатите от него, съвета и парламента. И ако няма а, крайен резултат, да се предложи да се предложи вариант, който да бъде решен или решен съвместно от парламента и съвета, дали да се прекрати изобщо достъпа на граждани без визи от въпросната трета държава. И така, винаги ще имаме възможност, позволете да поясня, да предлагаме изменения чрез приложения към този регламент. В тези именно предложения се изброяват списъците на държави и членки, които принадлежат или не към този вид освобождаване от виза. Сега, 11-то изменение, тя е свързана с механизма за временно освобождаване, така както аз го наричам. Комисията го нарича предпазна клапа или предпазна клауза. Този механизъм предвижда да намали притока на незаконни иммигранти и на търсещи убежище. Сега, аз предлагам следното. Независимо от това какви са цифрите или процентите, които се разпишат в крайния вариант, искам да уточня, че те само иллюстрират необходимостта от започване на такъв един процес – нищо друго не допринасят. Оттам насетне следва да се изследват характеристиките на съответната държава членка, съответните проучвания за въздействие от независими организации и така нататък и така нататък. Значи цифрите са необходими само за да се започне цялата процедура. Оттам насетне дали ще се приложи или не процедурата за освобождаване от виза е друга работа. Решават я други органи. Цифрите, които е, разпишем в предложението за изменение, не са решаващи за взимането на решение относно прекратяване или не. Съветът получава искането от държавата членка и ще участва, подчертавам, ще участва в процеса на комитология. Това няма да го определям като положително или отрицателно, няма да ви дава моето становище, просто казвам, че това е предложението на комисията, което уважава процеса на комитология и освен това зачита прерогативите на парламента, дадени му от Лисабонския договор. И в заключение, госпожо председател, изменение номер 12 запазва се възможността на, от, и, в регламента за спасителни екипи, които да бъдат пращани в определена държава членка при е, бедствие от природни стихии. Естествено, че няма да искаме виза на екипаж който лети в европейски самолет, за да окаже помощ на пострадали от природно действие, бедствие държави. И сега едно предложение на АФЕТ, предложено от колегата Ковачев. Той предлага да се вземе предвид доклада на Европейската служба за външно действие преди да се активира така наречената суспензивна клауза или клауза за временно прекратяване, тъй като това може да се отрази на външните отношения на Евросъюза. Така че можем да направим следното. В зависимост от конкретните случаи, докладите на Frontex, на Европол или на Европейската служба за бежанци или пък доклада на Европейската служба за външно действие. Това са моите предложения и това е изобщо от мен, госпожо председател. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Искам а, първо да чуем Европейската комисия. Заповядайте. Euh, благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика, както и на измененията към регламент 539 от 2001 година. Ги поставя в общия контекст на външните отношения на Европейския съюз. В предложението на Европейската комисия има доста изменения, които са по-скоро техническо естество, но има и някои, които могат да окажат силен ефект върху външните отношения на Европейския съюз. И за това бих искал в моето изказване да се насоча към най-важните точки в предложените изменения от докладчика относно клауз, предпазната клауза и механизма за временно суспендиране на отмяната на визовия режим, както и въпроса за реципрочността. Европейската комисия приветства проекто доклада и предложените изменения, тъй като считаме, че повечето от тези изменения са в съответствие с принципа, залегнал в предложението на комисията. Дори ги подобрява в някои отношения. Изменението, свързано с механизма за реципрочност. Например, що се отнася до някои от по-техническите изменения, например, е, освобождаването от визи на членовете на екипажите на самолети, ние сме готови да приемем това изменение, което прецизира, че това изключение ще се отнася само в случаите, когато екипажите са на работа, а не във вакансия. Това съответства на първоначалното намерение на комисията в това отношение. Относно предпазната клауза или механизма за суспендиране, за да се реагира в случай на спешна нужда, комисията предлага да се използва процедурата по комедологията, за да се вземе евентуално решение за суспендиране на освобождаването от визи, предоставени на трети държави. За нас това е единствената, единствения начин да се реагира бързо. Когато се действа в рамките на комитологията, е необходимо критериите, които да доведат до задействане на процедурата, да бъдат ясно дефинирани – да няма твърде неясни критерии, които оставят доста голям марш за маневриране от страна на държавите членки за стартиране на тази, този механизъм. Комисията трябва да вземе а, решение а, дали трябва да бъде отменен но освобождаването от визи или не. Трябва да има много ясни, дори математически а, критерии, за да няма никаква възможност а, за отклонение. Държавите членки са по-скоро за по-вяла формулировка, която да им оставя повече възможности за действие относно а, критериите, които да се отчитат от комисията, когато се взема решение за суспендиране на отмяната на визовия режим. Ние вземаме предвид а, направените предложения за изменение на докладчика, който е за точни критерии, но в бъдещите седмици ще проведем дискусия отново между Европейския парламент и съвета и тук комисията ще може да представи своята позиция, като отчете и позициите на останалите две институции. Относно механизма за реципрочност, комисията предложи да се промени съществуващия механизъм само в един пункт да се приведе в съответствие с Лисабонския договор. Но комисията също от самото начало заяви, че е готова да изслуша евентуалните предложения за подобрение на механизма, за да стане по-ефикасен съществуващият механизъм. В този контекст ние сме готови да разгледаме предложенията, направени от докладчика. Разбира се, трябва да заявим, че тези подобрения трябва да стават в институционалната рамка, уточнена от договора. Предложенията, направени от докладчика, които поставят на комисията, на Европейската комисия, след 80 дни след публикуването, да, предложи, да направи предложение, визиращо суспендирането на отмяната на визовия режим. Това не се струва в по-голямо съответствие с изключителните права на инициатива от страна на Европейската комисия. Комисията може да представи или не дадено предложение. Това е един от елементите, в които имаме по-различно мнение от докладчика. В този контекст искам да припомня, че от самото начало Европейската комисия отчиташе, че това е много чувствителен политически въпрос и търсихме възможност да проведем дебат с Европейския парламент, когато възникнат подобни проблеми. Искам да се върна към предпазната клауза и нейният ефекта. Предпазната клауза визира евентуално участие на Европейския парламент в рамките на комитологията. Тук възниква един малък проблем. Ние искаме да ангажираме в по-голяма степен на Европейския парламент, но трябва да спазваме правилата, отнасящи се до комитологията, така както са договорени между институциите. Това бяха основните моменти, които исках да засегна в връзка с направените предложения за изменения, без да навлизам в по-техническите аспекти. Председателката. Предавам председателското място на председателя, който се завърна. Благодаря. Благодаря на заместник председателя госпожа Софи Инвелт и сега се обръщам към председателството и неговия представител господин Филип Зазински. Благодаря. Благодаря, госпожи и господа. В работната група по визите в съвета няма по-важна тема от обсъжданата тук. И трябва съвсем откровено да кажа пред членовете на парламентарната комисия следното. Още преди да се запознаем с становището на докладчика, на всяко заседание на работната група по визите, непрекъснато разговаряхме с делегациите и обяснявахме какви са предварителните становища на парламентарната комисия. Аз мога това да докажа и документално – членовете на работната група на съвета проявяваха изключително голям интерес към намирането на подходящо равновесие е, в позициите на парламента и на съвета. В тази връзка съм изключително удовлетворен от е, сътрудничеството ни с господин Диас Демейра и информацията, която той ни представи. Защо? Ние искахме да работим заедно с парламента колкото се може по-утрано, за да се ясни позициите. Съществува доста голям шанс да се постигне необходимото равновесие, защото в предложенията, в становището на докладчика, тук, там е необходимо да се направи пояснение. Изключително съм удовлетворен, ако мога да се изразя а, с терминологията на а, комисията, че едно нещо е пределно ясно. Когато говорим дали за предпазна клауза, дали за механизъм за спиране или суспендиране, говорим в крайна сметка за един и същи инструмент. При сегашните условия за действането на този инструмент трябва да бъде разглеждан по смисъла на регламента. Без автоматизъм, без дискриминация. Дори и тези, които искат а, е, да го задействат или тези, които го задействаха по един или друг начин. Това е категорично ясно. Основният проблем е свързан с механизма за спиране или суспендиране, защото останалите а, е, теми са а, тема, по която можем да постигнем договорено с господин Диас Демера и с изключение, може би, на някои аспекти на реципрочността. Ясно е едно. Ако се прилага строго математически подход към едно толкова политическо, толкова важно решение, ще потънем в академизъм, без да разберем колко сложен и многостранен е въпросът. Ето защо съветът предлага да се запазят процентите, но само като спомагателен инструмент за оценка на положението. Председателството предлага и смята, че Европейската комисия трябва да има правомощия да оценява много подробната информация от съответната държава членка, която изпитва затруднения и да прецени дали уведомлението и е основателно. След като се направи тази оценка, повече не може да се работи чисто математически. Нито една допълнителна бройка, било то кандидатство за обежище или друг, трябва да бъде включван. Защото имаме докладите на Frontex, имаме докладите на ИАСа, дори от Европол. Разбира се, задейства се механизма не само ако имаме данни за действие на организираната престъпност. Имаме и други показатели. Основното ми послание към парламентарната комисия е, че е съвършенно ясно как не е възможно да прилагаме едни същи критерии, когато оценяваме положението в Германия и в Латвия или по отношение на всички трети страни. Всяка от тях е различна. Затова предлагаме а, да се даде още а, по-голяма възможност не просто да се правят политич... математически изчисления, а да се направи задълбочена преценка от комисията. Това, госпожи и господа, в никакъв случай не означава, че искаме да се замъгли процеса или да стане твърде гъвкав. Ние искаме той да е ефикасен. Благодаря. Сега давам думата на членовете на парламентарната комисия. Започвам с госпожа Файон. Вие сте докладчик в сянка, доколкото разбирам. Най-преби се... Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика, на колегата Демера. Искам да благодаря и на съвета и на Европейската комисия, на докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество. И бих искала да подчертая, че приветствам направените изменения, тъй като те подобряват първоначалния текст. Надявам се, че ще достигнем в крайна сметка до добро решение. Що се отнася до крайния срок за представяне на изменения, 5 или 6 е, декември би било по-удачно, тъй като 2 декември е следващата тази седмица. Това е последната седмица от предизборната кампания в е, Словения. Затова аз бих е, приела срок следващата седмица за представяне на измененията. Надявам се, че няма да представлява някакъв проблем. Има доста изменения, искам да се спра на някои от тях. На първо място, предпазната клауза. Е, считам, че името, което е избрано, не е най-удачното. Трябва да се нарича механизъм за суспендиране. Това е по-добрият вариант, по мое мнение – Надявам се, че ще бъде приемливо и за Европейската комисия, и за съвета. Що се отнася до ролята на Европейският парламент, в миналото ние се фокусирахме върху това каква да бъде ролята на Европейския парламент и разбира се, Европейския парламент би подкрепил една по-широка роля, която му се отрежда. И то още в началото на процедурата по комитология. Ние направихме предложение, получихме доста подкрепа. Европейският парламент да представя своите становища преди Европейската комисия да вземе решение. Разбира се, ние не искаме да вредим по какъвто и начин на комедологията. Европейският парламент трябва да бъде известяван за нанесени да, сериозни а, случаи и да му бъде дадена възможност да реагира. Относно механизма за реципрочност, аз съм съгласна държавите членки да имат същите права да действат. Напълно подкрепям механизма за реципрочност. Разбира се, ние трябва да бъдем ангажирани в допълнително усъвършенстване на този механизъм за да се намери обща позиция с съвета и комисията. Относно а, цифрите, аз бих приветствала, въпреки всичко, предложението, направено от съвета, че това не трябва да бъдат а, решаващите критерии. Комисията по външни работи предложи да се заличат а, процентите. Можем да говорим само за внезапно, изключително високо увеличаване на броя на търсещите обежище, което би се отразило сериозно върху общата иммиграционна картина в съответната държава. Трябва да се отчита не само предходната половин година, а предходната цяла година – Виждам какво е намерението на съвета и комисията трябва да потърси и други механизми. Би било трудно да се заобиколи факта, че новият регламент не трябва да се използва математически, защото цифрите ще играят много по-сериозна роля, отколкото първоначално може да изглежда. По принцип, аз бих могла да подкрепя направените предложения от докладчика. От моя страна, аз няма да представям допълнителни предложения за изменения. Надявам се, че ще се умеем да постигнем баланс между институциите, за да може този механизъм да бъде да осигурява достатъчна защита за държавите членки. Следващият оратор. Уважаеми колеги, това е технически доклад, който е от огромен политически интерес, от сериозни последици. Вярно е, че като представители на европейските граждани ние трябва по-добре да отчитаме тяхната чувствителност, особено когато става дума за пътувания извън европейското пространство, когато се натъкват на определени трудности. Като човек, който е сменил 4-5 паспорта, защото трябваше да получавам толкова визи преди, аз разбирам чувствителността на въпроса. Мисля, че Европейската солидарност трябва да бъде основният принцип, който да ни ръководи. Надявам се, че не живеем обаче все още, но все още, за съжаление, не живеем в такъв Европейски съюз. Може би това ще стане бъдеще. има трети държави, които третират някои държави членки по различен начин. Разбира се, солидарността също би означавала е, след като една държава членка се третира по различен начин, Европейския съюз като цяло да реагира. Но както казах, че солидарността все още не е на лице, ако изобщо някога бъде постигната и трябва да положим максимални усилия от наша страна, като отчитаме реалностите в света, в който живеем, за да видим по какъв начин и колко много неща бихме могли да постигнем, независимо от факта, че съвсем неодавна бе подписана писмена декларация от большинството от депутатите от Европейския парламент, настоявайки им принципът на солидарност да се прилага. Тъй като въпросът е толкова чувствителен, за голям брой европейски граждани. Радвам се да констатирам, че докладчика по този въпрос е моят приятел Диас Демера, тъй като той е известен с а, своята много разумен, балансиран подход и опит да постигне максималното, като се отчитат съответните обстоятелства. Бих се въздържала на този етап да говоря на широко, ще се спра само на два въпроса. Искам да разбера защо се налага промяната от 50 на 60%, за да се вземе решение дали действително тези 60% са точната цифра. Какво е наложило такава промяна от 50 на 60%. И вторият ми въпрос е свързан с участието на Европейския парламент в рамките на комитологията. Бих искала да разбера как ще действа това на практика, какви процедури ще се прилагат. Европейският парламент, в отличие от националните парламенти, работи по по-различен начин, например, по време на лятната вакансия, зимната вакансия, по време на тюркоазените седмици и така съвсем а, технически как ще действа това на практика. Участието на Европейският парламент като институция в това отношение може би ще предложа изменения в рамките на сроковете за представяне на изменения за да видим по какъв начин могат да се подсилят правомощията на Европейския парламент в това отношение. Благодаря. Господин Бусотил има думата. Благодаря, господин председателю. И аз с колегите искам да поздравя господин Диас Демера за доклада и за представените предложения за изменения. Също така мисля, че ако визовият ни режим трябва да буди доверие, то тогава съвсем ясно а, е, ни е необходим механизъм за спиране на прилагането на безвизов режим, когато с него се злоупотребява. Това е ясно политическо послание. Нашата работа е а, е, да е, полагаме усилия не само за либерализация на визовия режим, което разбира се е чудесно, но и да имаме възможност да е, спираме този безвизов режим тогава, когато има нарушения при неговото прилагане. Два аспекта искам да засегна. Първият е времето. Какъв срок според вас е, е необходим между сигнализирането за злоупотреба с безвизовия режим и вземането на ефективно решение за задействане на механизма за спиране или суспендиране на безвизовия режим. И вторият ми въпрос е свързан с възможностите за диференциране. Съветът отбеляза, че разликата между Люксембург и Германия е съществена, въпреки че и в двата случая може да се говори за злоупотреба с безвизов режим. Ако една държава се чувства притисната от злоупотреби с безвизовия режим, този елемент ще бъде ли взет предвид, когато се задейства механизма и при други? Благодаря. Благодаря. Госпожа Сипел има думата. Ja, herzlichen Dank. Ich habe nur eine ganz kurze Frage, mit der ich... Да, много благодаря. Имам един кратък въпрос. Правена бях пред един такъв проблем преди няколко дена и не знам дали в момента ни интересува или не. От една страна имаме списък държави, за които е необходима виза, а от друга страна имаме списък държави, които се квалифицират като по-сигурни, по-безопасни. Само, че следният проблем все още не е намерил решение. Има два вида граждани, които идват от тези два, две вида страни. страни. Едни идват с туристически намерения, други идват с намерение да се явят в офиса за бежанци. И тогава става изключително трудно да се вземе решение за екстрадиране. Защо? Защото държавите по происход не могат да гарантират, че тези граждани са техни как е предвидено, изобщо предвидено ли е това положение ако не, може ли да се включи? Благодаря. Господин Алваро, благодаря ви, господин председателю. Знаем колко задълбочено работи господин Диас Демера, не само по този доклад, и от предишни доклади това ни е известно. И когато се е, внасят предложения за изменения, ние му вярваме, че той върви във вярната посока. Докладчикът внася тези предложения поради необходимостта от промени. Нека да видим отношението на Канада към Чехия. Имаше писмена декларация, е, внесена от госпожа Ройтова, от мен и от други е, колеги, с призив към Европейската комисия да разработи механизъм не за двустранни спогодби, а за общ европейски механизъм, който ще гарантира съвършено неутрално третиране на гражданите на тези страни по визови въпроси. Съединените щати заплашиха Австрия с повторно въвеждане на визовия режим, ако Австрия не осигури достъп до а, националните си бази данни а, с дактилоскопски отпечатъци. Ако се работи така и ако рязко се влушат отношенията с някои трети страни, особено ако те са приятели и съюзници, и то тогава не бива да се прилага принципа разделя и владей. Ако погледнем първоначалния текст на документа, ще се върнем към събитията от 2001 година, когато имаше известен автоматизъм в механизмите за взаимно признаване – като механизмът, образно казано, беше всички за един и един за всички. Пак говоря за положението през 2001 година. През последните години обаче събитията предизвикаха необходимост от внасяне на изменение. Би било полезно Европейската комисия да внесе своите предложения, а ние разглеждайки в момента пакета за економическото управление, който ни дава полезен опит. Можем да приложим принципа на обратното квалифицирано мнозинство. Ако се отхвърли с абсолютно а, мнозинство а, предложението, то тогава Европейската комисия ще го отхвърли. Тоест прилагане на а, квалифицирано мнозинство при отказ, при а, решение за отхвърляне на предложението. Така мисля, че ще се стигне до подходящо равновесие. Европейския съюз може да се разглежда като единно цяло. Като единен организъм, който подкрепя отделните държави членки. В този смисъл са необходими предложения. Няма да кажа нищо за сроковете за внасянето им. Благодаря. Господин Енсио сега има думата. Domnule președinte, vreau și eu să salut raportul domnului Diaz de Mera și... Искам от своя страна да поздравя господин Диаз де Мера за доклада му и бих искал да му благодаря за неговата смелост и солидарност. В доклада той поставя въпроса за прилагане на принципа на реципрочност – Комисията и Европейският и съветът искат да избегнат неговото въвеждане. Механизмът за реципрочност определено е усъвършенстване на текущото положение, при което Европейският съюз няма конкретен инструмент, за налагане на принципа на реципрочност извън дипломатическите канали. Преговорите относно визите могат да се водят само от съветът и от Европейската комисия, а не от държавите членки. Практиката доказа, че и Европейската комисия, и съветът няма такова желание да подкрепят призивите на държавите членки за реципрочност по отношение на визите. Трети страни, които нарушават принципът на реципрочност, трябва да разберат, че имаме обща политика в областта на визите и че гражданите трябва да бъдат третирани равнопоставено. Не можем да допуснем общата ни визова политика да води до дискриминация, какъвто е случаят сега повече от 100 милиона граждани са с по-малко права от останалите 400 милиона. Писмената декларация на госпожа Ройтова се отнася не само до Чешката република, но и до останалите държави членки, като Румъния, България, Полша и Кипър. Това са държави, които не се ползват от реципрочност от, по, относно визите в отношенията си с Канада и САЩ. Надявам се, че представителите на Европейската комисия и на съвета ще отчитат, че те трябва да бъдат основните поддръжници на европейското единство. Те не споменаха за това в своите встъпителни изказвания въобще. Трябва да действаме единно по отношение на трети държави. И не бива да, да се очудваме защо третират Европейския съюз по такъв начин във външните му отношения, след като нямаме такова единство. Мисля, че господин Демира трябва ясно да упомене държавите, които налагат визи за някои от държавите членки. Ще направя предложение за изменение в този смисъл. Членовете на а, тази комисия, на членовете на Европейския парламент, се надявам да ми подкрепят защото ние искаме да има солярност и единство в Европейския съюз. Госпожа Ройтова има думата. Благодаря. Бих искал да изразя благодарност на докладчика и на господина Алваро, които много сериозно са схванали в дълбочина проблема – смисъл такъв, че механизма за реципрочност всъщност минира нашата солидарност. Това предложение е включено от докладчика и аз съм много благодарна за това и с сигурност заявявам, че от тук няма връщане назад, както каза господин Енчо, наистина – е необходимо съвета и по-точно полското председателство да разберат веднъж за винаги колко сериозно е положението с оглед на двустранните спогодби и конфликтите, които се явяват там, като например случая с Канада и Чешката република. Затова за това отговорностите на държавите членки следва да бъдат подкрепяни от институциите, а не точно обратното. Това се очаква от комисията и от комисаря, а не точно обратното. В случая с Канада и Чешката република може да бъде сравнен с Обединени арабски емирства – Те пътуват без виза, а някои държави на Евросъюза пътуват с виза. Търсим решение, но защо тогава комисията реагира по начина, по който реагира към нашата резолюция. Резолюция приета от европейските депутати с мнозинство. Нещо не, нещо не го разбирам аз този механизъм не на подкрепа, а на поставяне на пречки. Нека да дам един пример сега за хора посетили Чешката република и за, за подаването на молба за виза за посещение в Канада, тези същите хора, които са чешки граждани, е трябвало да попълнят хиляди документи, да дадат банкови извлечения, да докажат дали е, в момента осиновяват дете или не осиновяват и в крайна сметка са били изправени пред допълнителни затруднения, защото се оказало, че не споменават, че са че участват в програма за подпомагане на децата в трета държава. Никъде не пише, че това е абсолютно задължително доказа информация, която човек трябва да даде, когато иска виза за Канада това е определено превишаване на права. И това налива вода в мелницата на евроскептиците. Благодаря. Reporter, и така, нека да чуем докладчика ни, господин Диас Демера. Е, извинявайте, господин Бронкс, не ви видях. Първо на вас ще дам думата и след това на докладчика. когато се въвежда безвизов режим, се изхожда от предположението, че няма да се увеличава незаконната миграция. Механизмът за суспендиране трябва да се приветства, но той трябва да се задейства чак когато има съществено увеличение на потоците, а тук чухме, че дори и тогава не е задължително когато държавите членки е, имат по-нисък БВП на глава от населението, по-лоши е, социални е, услуги, някаква незагр... незаконна миграция така или иначе ще се получи. според мен в Европа и другаде може да се пътува с напълно основателни законни цели за получаване на образование, туризъм и други трябва да се прави разграничение между законните и незаконните е, посетители. Например, за Австралия аз трябваше да получа виза, но беше много облегчена процедурата и електронно можеше да се получи. Ускоряването на визовата процедура е по-уместна от отмяната и, когато става дума за страни с повишен риск от е, незаконна миграция. Що се отнася до а, реципрочността, мисля, че този въпрос няма нищо общо с темата, която обсъждаме. Пътуването до по-бедни страни не представлява никаква опасност а, от гледна точка на незаконната миграция. В обратната посока миграцията обаче е точно обратната. И сега а, дойде реда на докладчика господин Диаз Демер. Благодаря, господин председателю. И така, Първата ми интерпретация, всъщност може би и вашето тълкование е такова, а именно, че нещата съвсем не са технически. Технически се разбира се всъщност, но основата е политическа. Ще продължим да, се, да си задаваме тези въпроси, ще продължим да им даваме или поне да им търсим отговори. И аз благодаря на комисията именно за това, за коментарите, за бележките, за обясненията. Аз съм положително настроен към доклада и към предложенията за изменения. Смятам, че предложенията за изменения са конструктивни и тези, които са с определено градивен характер, ще бъдат прияти от мен като докладчик. По въпроса сега за Изменение номер 11, свързано с суспензивния ефект или с суспендирането, искам да поясня на комисията, а и на колегите, които изпитват това съмнение, че моето предложение в никакъв случай не цели да изкористи този член, който е в основата и на процеса на процедурата по комитология. В нито един момент аз не искам да изкористя инициативата на комисията. По-точно обратното, целя, повтарям го, целя да следвам добрата си воля, която няколкократно съм изразявал в официални и извънофициални ситуации, а именно желанието ми парламента да присъства не само от самото начало на процедурата, а още от началото на, на, на самата идея. Тогава, когато държавата членка осъзнава, че такъв проблем съществува и желае той да бъде разрешен. Математическите сега критерии. По този начин давам отговори на въпросите, свързани с процентите. Тези, значи, математически данни целят да избегнат автоматичното прилагане на 50 или на 60%, така произволно приложени, а по-скоро се стреми да прилага преговорното начало. Всичко подлежи на преговори, всичко подлежи на договаряне. И за това съм за неговото запазване в текста. Изменение номер 10, освен всичко останало, цели и постигане на по-голяма гъвкавост. За да успокоя комисията, искам отново да кажа, че съм на ваше разположение. Можем да продължим да разговаряме. В никакъв случай, като докладчик, не целя да наруша каквито и да били договорености, предварително постигнати. Искам да има яснота във всеки един от етапите. В някои етапи парламента присъства като гост, друг като пълноправен участник, според процедурата за съвместно взимане на решения. Това всичко, разбира се, е и в съответствие с правото на инициатива, на законодателна инициатива на комисията. Зачитаме, разбира се, и правилата на комитологията. И така, мисля, че с това изчерпвам отговорите към комисията по въпросите зададени от господин Филип Зазински. Благодаря му за доброто разположение на духа, което винаги е демонстрирал и в информативния умен, и в преговорния процес. Съгласен съм, разбира се, че това е най-важната точка от дневния ред на работата на тази работна група по визи. Считам, че ако тази работна група се стреми към баланс, аз като докладчик ще работя за постигането на този баланс. Всичко това се постига с контакти, с контакти и пак с контакти с парламента, с докладчика и с докладчика Сянка. Много колеги казаха, че двата основни момента в този доклад, кауза, суспензивната клауза и защитната клауза трябва да бъдат активирани. Иначе няма смисъл да работим. При това да се активират по гъвкав начин, а не произволно, съобразно с характеристиките. Някои колеги са за математическите данни, аз съм за тяхното разумно използване – за да могат те да се прилагат не автоматично, а аналитично. Да се анализират с лупа много внимателно и към тях да се подхожда като към още един елемент от цялата обстановка, а не като най-важният, като решаващия такъв. И разбира се, следва да вземем предвид становището и на Фронтекс, и на Европол, и Европейската служба за беженци. А пък по въпроса за външните отношения да се взима предвид становището на съответните компетентни лица. Някои колеги, включително и господин Зазински, подчертаха, че въздействието върху Германия и върху Люксембург съвсем не е еднакво. Съгласен съм, разбира се. Разбира се, че принципът на реципрочност ще бъде по-разумно прилаган за 27-те държави членки заедно, а не една по една. И тук именно има място принципа за солидарност, който спомена моята скъпа приятелка Ренате Вебер. Именно за това общият подход трябва да бъде 27, 27-кратен, ако позволите, но конкретният подход трябва да бъде индивидуален. Отделните държави са повече, отколкото сбора от 27. Виждате, значи, че не може да се прилага бездушно една математическа логика. Всички искаме консенсус, аз включително го търся и го желая. Смятам, че тук излязохме с едно много ясно послание към съвета и към комисията. Не само аз излизам с такова послание, оказва се, че много от вас го поддържат. Радваме се на консенсус с други думи. И това е реалистично твърдение. Не, се, съм, не, не съм самохвалко. И това ще ни помогне в бъдещите преговори с съвета и с комисията. Този наш солидарен и търсещ консенсус дух. Така че ако 6 декември ви урежда като крайна сметка, не, като крайна дата, нека да уточним тази дата, 6 декември, 12 часа на обяд. Благодаря и на тези, които смятат, че суспензивният механизъм е по-добро решение. Благодаря и на Таня за борбата и в името на парламента, в неговата роля. Без да прекаляваме, разбира се, но и без да се отказваме от мястото, което ни се полага в процеса на комитологията. Аз съм за прилагането на този механизъм, защото той работи в името на солидарността. Работи и в посоката, с която се ангажирахме през март тази година. Комисията АФЕТ предлага, вече го споменах всъщност, да премахнем процентите. Аз смятам, че това може да бъде е, сложено на масата на преговорите, защото така ще избегнем автоматизма. От групата на либералите благодаря и на Ренате Вебер за нейните за нейните думи, които са винаги внимателни и приятелски, така че връщам ти аз тези думи на благодарност и приятелство по ретепрочния механизъм. И аз съм за европейската солидарност. Тя е в нашите европейски гени, в човешките гени, в гените на Лисабонския договор. Благодаря ти за доверието, Ренате. Ти ми задаваш два въпроса. Единият е свързан с 50 и 60%. Това, този въпрос вече го по, изясних. Цели да няма автоматизъм, а да има повече дебат, анализ, случай по случай, казус по казус като юрист ти, разбира се, е, се вълнуваш от мястото на парламента в е, процеса по комитология. Не дей да се вълнуваш. Смятам, че с предложението за изменение нещата ще се уточнят и в никакъв случай няма да превишат няма да излязат от нормативните рамки на комитологията. Съветът парламентът ще се съобрази с всички изисквания на съвета и, парламент, и комисията. Благодаря и на Саймон Бусотил ти сложи пръста в раната. Системата, визовият режим трябва да буди доверие и за да бъде достойна за доверие тази система, нашият механизъм трябва да бъде ефикасен. И сега две пояснения, свързани с графика за да не съм многосла, многословен аз в моето обяснение след това, моля ви да прочетете внимателно изменение номер 10 и номер 11 на Саймон, Саймон Бусотил, вече му отговорих и на въпроса свързан с злоупотребите. Тези злоупотреби фигурират също в изменения 1011 в държави от типа на Германия, Люксембург, Словения и, или дори Испания. Госпожа Шифер, наистина има червен и черен списък, наречени приложение номер 1, приложение номер 2. Те обаче не са безкрайни във времето Регламентът, който влезе в сила през 2001 година, вече 8 пъти е подлаган на видоизменения, т.е. непрекъснато се работи по него, защото ситуациите се променят. Отношенията между Европейския съюз и съответните държави от списъкът от черният или от червения списък също се променят. Господин Алваро, Благодаря ти, Александър, за това, че смяташ изменение номер 10 за удачно във връзка с реципрочността. Ти също си на мнение, че сега действащият механизъм не е достатъчно ефикасен и се нуждае от видоизменение. Даваш примера с Канада и се застъпваш и всъщност а, поддържаш моята теза за общностен механизъм. Разбира се, че трябва да има общностен механизъм, за да може не само да сме солидарни, а и достойни за доверие. Ти даде примери за това как се изопачава действителността в случаите с Австрия и Средните щати, когато се прилагат пръсните отпечатъци. През 2001 година някой смята, че има, имаше, всъщност така и беше, автоматична реципрочност, сега се иска 80-дневен срок. Добре, това е смислено можем да го обсъдим. Господин Ефин, благодаря ти за доброто мнение към моите предложения. И аз съм на същото мнение, а именно, че визовата политика не трябва да създава дискриминация и мотиви за дискриминация в Европа с 27 члена ще обсъдим вашето изменение, тъй като то цели не само да изясни положението на Чешката република и да обхване други държави като Румъния, които също са подложени на тази дискриминация, която се стремим да избегне. Госпожо Ройтова, и на вас благодаря. Благодаря и за това, че сте на мнение като моето и като господин Алваро. смисъл такъв, че изглежда, че комисията не ни представлява всички. Разбира се, че тя прави каквото може, за да представлява всички ни и се стреми към консенсус. Пример за това е работата ни точно по този доклад. Благодаря и за това, че подкрепяте идеята ми за, речупре, за реципрочност, както и за това, че смятате, че Евросъюза трябва да се натовари, да, да, да с решаването, да се самосезира с решаването на този случай. Благодаря и за удачния пример, който давате с Обединените арабски емирства. Особено харесах последните думи от изявлението на госпожа Ройтова, която твърди, че Евросъюза трябва да действа. Благодаря и на господин Бронкс, който излезе в защита на механизма за, субсиди... за субсидиране, за суспендиране, извинете. За съжаление, обаче не мога да се съглася с неговото твърдение, че реципрочността не винаги е важна на общностно равнище и че тя принадлежи по-скоро към субсидиарната сфера на държавите членки. Аз продължавам да съм на мнение, че солидарността трябва да се отнася за всичките 27 държави членки. Благодаря, господин председател. Смятам, че доста време отделихме. Отново благодарности на всички и отново моля съвета и комисията да отбележат каква е позицията на парламента. Благодаря. Председателя, благодаря ви господин Диас Демера. Наистина го обсъдихме надълго и на широко този въпрос. И така, предлаг, предлагането на изменения има за крайна дата 6 декември 12 часа. Така решихме по предложение на господин Диас Демера с подкрепата на Таня Фажон, докладчица в Сянка. И така имаме известно закъснение вече натрупано, така че малко трябва да се позабързаме, за да наваксаме. Предвид именно на това, че сегашната точка ще бъде последвана от гласуване. За това ви повтарям колко е важно да видите носите ли си електронните карти. И така, минаваме значи към следващата точка преди гласуването. Следващата точка сега е изменение на регламент 810 за създаване на визов кодекс на, обще... на общността. Колегата Луи Мишел – ще представи и изменението на регламента. Първо той ще изложи своето становище и след това кратко, съвсем накратко ще изслушаме представителите на комисията и на, на съвета. Господин Мишел, заповядайте. Благодаря, господин председател, че ми отделите малко време в дневния ред. По време на предходното ни заседание беше уточнено, че става дума за техническа промяна във връзка с транзитните летишни визи. Гражданите на трети страни, които притежават валидна виза или разрешение за пребиваване, издадени от държава членка, която все още не прилага разпоредбите на правото на Шенге, например Обединеното кралство, Ирландия, Кипър, България и Румъния, да бъдат освободени от изискването за летишни транзитни визи. Това е логично изменение, не променя практиката на държавите членки. По време на представите на комисията не бяха направени бележки от страна на комисията. Аз подкрепям направените предложения и предлагам комисията по граждански свободи да одобри този доклад, като обърне особено внимание на съображения 10 и 11 и направените в тази връзка предложения за изменения. Това беше всичко. И апрел la présidence, la комисион? Комисията представена ли е в залата? Имате думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам най-напред да благодаря на докладчика за бързото представяне на неговия доклад, което изцяло отразява консенсуса, който беше постигнал при представенето и първите разговори в рамките на комисията Либе. Ние приехме двете предложения за изменение на докладчика. Те напълно отговарят на сходните промени, които се предлагат от името на съвета. Сега представителя на полското председателство има думата. Благодаря, господин председател. Това е една чудесна ситуация, когато виждаме как институциите могат да работят ръка за ръка, заедно. Благодаря. Наистина много бързо. Сега господин, госпожа а, Сепер аз съм съгласна с казаното от докладчика. Според мен е важно да направим тези технически промени. Опитът показва, че е необходимо нещо съвсем мъничко да се промени, за да може системата да действа добре. Искам да благодаря на докладчика, господина Енчо. Като докладчик, като докладчик в сянка, аз подкрепям този доклад. Предвид на техническия характер на измененията няма какво да се добави. Единственото, което бих казал е, че би било най-добре за България и Румъния да бъдат част от шенгенското пространство тогава подобни промени нямаше да са необходими. Председателят, благодаря на всички. Наваксахме изгубеното време. Господин Мишел, ако искате да кажете нещо в заключение. Ораторът не си е включил микрофона. Председателят, благодаря ви още веднъж. С това приключихме по точка 6. И преминаваме към електронно гласуване, както обявихме по-рано. Това е точка 7. Създаване на механизъм за оценка с цел прав... проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген. Това е докладът на колегата Карлос Коелю Имаме доста компромисни е, предложения за изменения, внесени от е, докладчика и доколкото разбирам, докладчикът е готов да представи резултата от преговорите. Заповядайте, господин Коелю. So е, Благодаря, господин председателю. Имаме ориентационно гласуване резултатът от компромисите, постигнати между политическите групи. Четири момента искам да засегна. Първо, да наблегна на много добрата работа с докладчиците в Сянка и консенсуса, който в много голяма степен постигнахме в парламентарната ни комисия. На второ място, искам да подчертая, че наистина ни е необходим истински ефикасен шенгенски механизъм за оценка. Защото всичко зависи от обективната и ефективна оценка. На трето място. Пострах се да приема колкото е възможно повече от предложенията на колегите. И все пак някои от тях за мен бяха неприемливи поради някои е, правни ограничения и други съображения. И четвърто, последно. Надявам се, че а, е, с този вод Европейския парламент ще покаже своята готовност да разгледа заедно с съвета и Европейската комисия всякакви възможни правни решения, чрез които да се постигне до добър компромис между трите институции. И аз мисля, че сега вече сме готови за гласуване. Благодаря, благодаря за изложението. Това е ориентировачно гласуване. В зависимост от е, резултата, докладчикът ще започне преговори с съвета. И така започваме. Готови ли сте всички? Не сте си донесли електронната карта ли? Много е неприятно, но не, не я намерих. Моля ви да отбелязвате е, моето явно гласуване. Случва се. На всеки може да се случи. Господин Трианта Филидес. Из вас същото. Добре. Добре. Хайде да започваме. Вървим по списъка. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. А, един въздържал се. Следващите предложения падат до устно изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 2. Разбирам, казва председателя. Изменение 45. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно е, изменение второ. За, против, въздържали се, приема се. 47. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 8. За. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 2. За. Против въздържали се, приема се. Устно трето, за, против, въздържали се, приема се. 52, за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до компромис 3, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Устно... А, да, да. Устно изменение 4. За, против, въздържали се, приема се. 60. За, против, въздържали се, отхвърля се. Тогава 59-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за. Против. Въздържали се. Приема се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Не е съвсем ясно. Нека да проверим. Хайде да проверим 64-то изменение. Моля, гласувайте. What's this? Not voting? Vote is open. All the vote is closed. Аз не можах да гласувам, казва председателя. Не знам защо не можах да гласувам. Процедурно предложение ли имате? Аз гласувам против, а, за... въпреки че не нося а, картата си, моля да се отбележи. Се се può ми il контрарио. Моля да регистрирате моят глас против. Да, разбира се, разбира се. Вие гласувате за, така ли? Господин Трианта Филидес. Хайде още веднъж да проверим. Моля, гласувайте. А, ето, сега вече проработи. Да, заповядайте. Гласувате ли? Край на гласуването. Какво се получи? Господин Триантафилидис, вие за ли сте? А не, вече гласувам с карта, донесоха ми я. Извинявайте, трябваше да се изясни този въпрос. Добре, колеги. Против ли гласувате вие? 21 на 23. Приема се. I see. So, so 20, one in favor. So it's, so it's... Още един глас за. 23 на 22 гласа. Да прегласуваме ли искате? Още веднъж ли? За ли гласувате? Без карта още два против, още един за. Продължава да бъде прието предложението. Ще прегласуваме ли за трети път? Добре, гласуваме пак. Моля, гласувайте. Now closed. So. Край на гласуването. 23 на 22 е. Въпреки всичко се приема. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Устно седмо, за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, нека да проверим. Изменение 71. 71. Моля, гласувайте. 71. Моля, гласувайте. Какво се получи? 71. Отхвърля се. Отхвърля се. 72. С устно изменение към него. Да, добави се думата представител. 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 74. За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 Приема се. Аз мисля, че се приема. Да, приема се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 11. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 2 е, е, оттеглено, 33 за, против, въздържали се, приема се. Сега 34 за, против, въздържали се, приема се. 12. Компромис 12. За,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 против, въздържали се, приема се. Следващите падат и стигаме до устно изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме текста като цяло с приятите изменения. Тук трябва да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Yes, one plus in favor. Да, Викстром, дава още един глас за, което означава 42 за, нито един против, няма въздържали се, 43 общо стават. Да поздравим господин Коелю. Дайте да ви стисна ръката, да ви поздравя и сега продължаваме с точка 8 представяне на предложенията на комисията за финансовите програми. Оратор е господин Стефано Мансервизи, генерален директор на Генерална дирекция вътрешни работи в Европейската комисия. Но той още не е дошъл, ми казват. Той ще представи двата фонда, които се предлагат в областта на ПВР. Затова предлагам да направим 10-минутна пауза, за да му дадем време да дойде. След 10 минути ще продължим работа. Благодаря.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 de mémoire, mais je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 Вече 11.30. Предлагам да продължим. Имаме още една точка. Не, всъщност това е последната за тази сутрин. Остава ни един час. We are resuming our work. Продължаваме работа. Направихме 10-минутна пауза в очакване на пристигането на господин Мансервизи. Той вече е тук. Приветстваме го. С добре дошъл. Той е директор, генерален директор, отговарящ за вътрешните работи. Очакваме той да ни представи законодателните предложения за създаването на два фонда в областта на вътрешните работи за периода 2014-2020, фонд за обежището и миграцията и фонд за вътрешна сигурност. Комисията прие тези две предложения на 15 ноември. Сега господин Марс Сервиси има думата, за да представи тези две инициативи, след което ще имаме възможност за разисквания и въпроси. Господин Виси, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за тази покана да ви запозная с по-скоро актуалното състояние на законодателните предложения за фондовете за следващата финансова рамка в сферата на вътрешните работи. Искам да ви представя накратко нашите предложения. Комисията прие съобщение през юни за следващата, финансова, финанс, следващата многогодишна финансова рамка. На 15 ноември беше завършен пакета с законодателните елементи. Това, което ви казах през месец март, остава валидно. Предложенията, които направихме към комисията, бяха а, прияти. Сега имаме официално предложение за нещо, което е много близко до първоначално изразените идеи във връзка с а, фондовете и как те да бъдат използвани в бъдеще. Искам да се спре на този въпрос накратко. Това ще бъде отправната ни точка. Ние също обмисляме два елемента за фондовете. Първо, във връзка с предходната финансова рамка, натискът върху комисията, както и върху целия Европейския съюз, беше да се правят повече неща, по-добре, по-бързо, да бъдем по-добре ресурсно обезпечени, като се има предвид на важността на сферата, която е от такава важност. Става дума за вътрешните работи, сигурността на границите, управлението на миграционните потоци и прочее. Така че има огромни очаквания. Доста често ние не успяваме да отговорим на тези високи очаквания. Имаше, т.е. високо търсене. Второ, беше направена критична оценка на вече съществуващите фондове. Не говорим само за количества, винаги е лесно да се твърди, че е необходимо повече. Ние направихме оценка преди всичко на това дали имаме нужните инструменти, за да постигнем политическите цели, които сме се поставили. И ние решихме, че Инструментариума, с който разполагаме, е доста фрагментирано, затова няма достатъчна видимост на това, което се прави с тях. Многократно съм заявяла, ние сме задължени всяка година да приемаме около 100 различни решения, свързани с работните програми на държавите членки в случаите на извънредни ситуации. Има много малко възможности да се прехвърлят средства от едно перо в други. Така че всичко това беше доста фрагментирано, създаваше голяма административна тежест. На базата на този опит и критичната оценка, която направихме, ние изготвихме предложенията ни, които бяха вече прияти. Целта ни беше да създадем архитектура, която е по-простена и е много по-целенасочена. Фондовете, с които разполагаме сега, да бъдат сведени до два фонда. Един за миграцията и обежището и другия за сигурността и управлението на границите. Ние ще имаме два инструмента, които са тясно свързани с политическите цели, заложени в договора. На второ място да използваме по-голяма степен на механизма за споделено управление. Това са средствата, които пряко се управляват от комисията. Споделеното управление ще се прилага и по отношение на двата фонда. Ние ще управляваме средствата директно в подкрепа на конкретни проекти. Основният принцип е да имаме споделено управление. Защо? По този начин се увеличава не само отговорността на държавите членки, но и това, че имаме само два фонда, че имаме преминаване от едногодишно към многогодишно а, планиране позволява на комисията да следва по-дългосрочна политическа линия за изразходването на средствата, които са заделени. В началото на процеса от 2013 ще проведем диалог по политиката с всяка държава членка, за да договорим целите, които държавите членки искат да се постигнат през програмния период, какви дейности искат да бъдат осъществени и да обсъдим също какви резултати искат да постигнат като се заделят съответните средства. Ние искаме да имаме по-стратегически, по-политическо и по-гъвкаво планиране на ресурсите. Да сведем решенията от 100 на много по-малко и те да са по-стратегически решения. Вие и е, съветът, е, ако приемете е, този подход, за периода 2013-2014 ще има най-интензивна дейност, защото тогава ще се обсъдят въпросите с всяка държава членка. Тук са обхванати въпросите на сигурността. За пръв път, вместо да финансираме отделни проекти, които не са свързани, ние искаме от държавите членки, за да получат нужните средства, които да бъдат споделено управлени, да насочат усилията си към борбата срещу борбата с организираната престъпност, тероризма и други области и да видим какви средства те искат да бъдат заделени за тези дейности. Тоест, трябва да бъдем много по-стратегически ориентирани какво да се направи с е, частта, която ще бъде централно управлявана от комисията. Тази част е, ще бъде насочена към реализирането на транснационални общностни проекти. Всъщност, е, ние сме изготвили един модел на изразходване на средствата, който е твърде вертикален. Това е наднационален подход. Например, подкрепа за програмата за презаселване. Ние възнамеряваме да инвестираме много повече в тази област, да насърчим презаселването. Искаме също да подкрепим най-добрите практики в областта на интеграцията. Всички така наречени общностни действия имат наднационално измерение и те ще продължат да се финансират централно чрез различни способи. И в частност в партньорство с международни организации или друга възможност е да се използват нашите агенции като Frontex, EASO и други като прилагащи агенции т.е. в допълнение към средствата, които те ще получат като субсидия за държавната основната си дейност, в съответствие с техния мандат, можем да решим какви адхок инициативи да им бъдат възложени като агенции. Вече има някои примери, които могат да се използват за целта. Например, ако трябва да обсъждаме с властите от трети страни и как по-добре да се реализира управлението на техните граници, как да се интегрира и по какъв начин можем да им помогнем. Ние можем да възложим на Frontex да окаже подкрепа на тези страни, в едни общностни действия, което ще подобри съгласуваността на, на действията. Ще има една консолидирана политическа рамка, ще има също разделение на работата, например сътрудничество с Европол, с комисията, с държавите членки, за да може натрупаните познания да бъдат предложени на трети страни. Мога да спомена и за други дейности. Един от начините за изразходване на централно управляваните фондове е по целево използване на нашите агенции, когато има някои специални случаи или пък спешни мерки се налага да бъдат предприяти. Ние трябва да подобрим възможността им да действат бързо в случай на нужда, например, когато има кризисни ситуации по външната граница. Ние трябва да имаме възможност бързо да мобилизираме средства, за да помогнем на засегнатите държави членки и да мобилизираме не само агенциите. Искаме да увеличим частта от средства, които да бъдат заделени за спешни действия, за да можем да мобилизираме по-бързо помощта, да имаме повече средства, които са предназначени за действия в трети страни. Ние многократно сме обсъждали тези въпроси тук. Бяха изразени доста безпокойства по време на срещите, които проведохме преди да направим предложенията, е, че нашата сфера на политика, в която работим, когато се налага да действаме извън нашите граници, в управлението на миграционните потоци, на разузнавателните данни и прочие, ние трябва да използваме фондове, например, за развитието. Често обсъждаме как да изразходваме средства за развитие. Това са средства заделени за целите на развитието, а не за нашите нужди така че ние изразходваме тези допълнителни средства, за да увеличим сумата, с която разполагаме. Ние сега е, искаме да увеличим сумата, която да е предназначена за действия в сферата на сигурността в трети страни. Често имаме партньорства за мобилност, помагаме на страните за създаване на административен капацитет, сега това ще е възможно, без да изразходваме средства, предназначени за развитието и без да допускаме прекалена фрагментация. И така да има сума, която е насочена към финансирането на действия в трети страни, в пълна координация с средствата, които се изразходват под други пера. Например, по номер 4. Този въпрос беше на широко обсъден с колегите в службата за външна действия, както и в генерална дирекция за осигуряване на външна помощ. Така, ние предлагаме разпределение на средствата възоснова на резултатите, които искаме да постигнем, да имаме по-слабо фрагментиране при реализирането на, на проекти, да Освен това да имаме споделено управление на финансирането, съчетано с централно управляване средства, проекти, външно измерение, да имаме по-целево използване на агенциите, с които разполагаме. Това е нашето предложение, предвидена известна гъвкавост, за да имаме възможността в случай, че не бъде изразходен фонда за спешни нужди, тъй като нямало такива спешни нужди, ние ще можем да преразпределим средствата. Така че се опитваме да осигурим висока степен на гъвкавост и прозрачност, за да се изразходват в пълна степен наличните средства. Ще има средносрочен преглед, за да се направи оценка на постигнатото, евентуално да се допълнят тези средства с средства, които е доказано, че са необходими. Тоест, целта ни е да бъдем по-гъвкави в диалога, който водим. Това е за архитектурата. Що се отнася до конкретните суми, тези, които предлага комисията на бюджетния орган, парламента и съвета, са 10 1,9 милиарда евро за периода 2014-2020. Това е нетно увеличение от близо 14% в съответствие с същата сума за предходния период. Но изчисленията все още не са завършени. Ние вземаме като референтна година 2013. Защо? Както знаете по-добре от мен, тези фондове са предвидени за изразходване на най-голямата им част в края на периода. Ние започваме с дребни суми първоначално. Сега за първ път комисията и държавата членка следват такова структурирано финансиране. Затова развитието на ангажиментите и на разходите ще използва годината 2013. Ще се очита нивото а, на освояване, тъй като се счита, че това ще е годината, която ще е постигната нужната а, зрялост. В съответствие с сумата от 2013 можем да считаме, че има последователност. Но ако вземем сумата като такава, нетното увеличение е 14%, но всъщност това не са 14% паднали от небето, а има увеличение на нивото от 2013, така както е предвидено сега. Това ще бъде достигането на нужното ниво на зрялост. Фонда за убежаща имиграция. За него предлагаме 3,9 милиарда евро, а за фонда за вътрешна сигурност, който обхваща и границите, 4,6 милиарда. Тоест разделението е 45 на 55%. Това променя ситуацията, каквато е в момента, което се дължи на а, факта, а, че сега границите ще попаднат към фонда за вътрешна сигурност. Вече подчертах, че във всеки фонд са откроени някои специални нужди. Искам да откроя особено този, който е от важно за парламента, именно за презаселването. Във фонда за Обежището и миграцията, както многократно съм заявявал, ние гледаме много сериозно на вашите предложения в сферата, сферата на презаселването и сме предвидели за целта 560 милиона Парламентът е, определя какви са приоритетите за презаселването. Ние обсъждаме възможностите за намиране на решение сега. Това е предложението, което направихме, което е, има подкрепата на Европейската комисия. Исках да откроя този момент, защото ние сме обсъждали въпроса многократно тук. Предвиждаме също специални стимули в Фонда за сигурност в подкрепа на под пете стратегически приоритета, които сме набелязали в сферата на вътрешната сигурност. Разбира се, могат да се направят много неща, но тъй като говорим за стратегия, за вътрешна стратегия, сигурността имаме а, такива а, пет стратегически цели, които трябва да бъдат подкрепени. В този контекст а, има конкретен въпрос, свързан с бъдещата агенция за приложенията на информационните технологии. Това е част, част от а, пакета за границите, включени в законодателната и работна а, програма. Предвидена е конкретна сума. Ние сме направили първоначални разчети за нея, защото искаме Става дума за 1 милиард и 100 е, милиона евро, които ще бъдат заделени за целта. Относно агенциите, това е последната точка. Субсидиите за агенциите, които са в сферата на вътрешните работи на Европол, СЕПОЛ е, и още една агенция. Това са субсидии в общ размер на 1,6 милиарда. Има известно увеличение, за да се отчитат новите им задачи, особено тези на Frontex, които проистичат от новия регламент за Европол в очакване на привеждането на правната уредба за Европол с Лисабонския договор – също в, в СЕПОЛ за реализирането на европейската програма за обучение. Всичко това ще бъде в размер на 1,6 милиарда, но ако има специални нужди, можем да заделим конкретни суми за съответните агенции, но за реализирането на проекти, а не изобщо. Такъв е профилът на нашето предложение. Това, което взе като решение Европейската комисия, не е много различно от това, което предложихме, както съм ви го представил тук многократно. Тук преговорите са в ход, трябва да сме реалисти, знаем какво е економическото положение в момента. когато обсъждаме този въпрос вътрешно, доста хора се очудваха, че сме доста скромни в исканията си, но все пак трябва да отчитаме ситуацията. Най-важното не са парите, а промяната в начина по който ще се изразходват тези средства. Не става въпрос само да, да пишем чекове и да си водим счетоводните сметки. Това е нашето предложение. За такива суми става дума. Сега предстоят дълги преговори. Очакваме да видим какъв ще бъде резултатът от тях. Председателят, благодаря ви, господин Мансервиси, че не направихте това толкова детайлно представене на инициативите. Сега депутатите, които искат да вземат думата, ще имат възможност да го направят. Първо давам думата на господин Босотил. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на господин Мансервизи за много ясното и изчерпателно представяне на плановете на Европейската комисия. Четири бързи коментара, ако ми позволите. Първо, общо положително искам да се отзова за казаното от вас от името на групата на НП. Мога да кажа, че има два основни момента, на които ще наблегнем. Първо, централизираното управление на фондовете, които ще имат достатъчна гъвкавост, за да реагират при извънредни ситуации. Това за нас ще има основополагащо значение, защото знаем, че през изминалите години липсата на гъвкавост и разпокъсаността не ни дадоха възможност бързо да реагираме при извънредни ситуации. Ето защо ние много отблизо ще е, следим този аспект. Също така, обръщаме внимание на финансовите елементи на сътрудничеството ни с трети страни в областта на миграцията. Господин Сервизи, вие многократно е, сте казвали през изминалите месеци пред нашата парламентарна комисия, че когато се водят преговори с трети страни е, по миграционни въпроси, нямаме е, достатъчно далекобойност, нямаме достатъчно възможности категорично да изразяваме позиции. Надявам се това да е вече останало в миналото. Да разполагаме с достатъчно финансови средства, за да се обезпечи нашето сътрудничество с трети страни. Тук правя връзка и с необходимостта преговорите с трети страни по имиграцията да се обвързват с по-широките преговори по други теми. Понеже, както и вие самия казахте, много трудно е да се заинтригуват трети страни по тази тема, ако няма и нещо друго за тях. Лесно може да се проследи връзката, която е финансова, но не само. За Frontex мисля, че не ви разбрах съвсем добре. 1 милиард 600 милиона евро субсидии за агенциите включват и средствата, предвидени за увеличаване на финансовото обезпечаване с оглед на новия мандат на тези агенции. Защото те дори в момента получават възможността да закупуват собствена техника – може ли да поясните този въпрос и как агенцията възнамерява да си доставя техника и оборудване до 2020 година? И най-сетне, мисля, че не ви разбрах съвсем ясно. Аспекта сигурност ще получи 55% от средствата. Дали тук се включва и финансирането на сигурността на границите или то ще дойде от а, е, а, е, друг източник. Защото тук виждам едно разминаване и може би не съм ви разбрал правилно. Но като оставим а, е, настрани а, тези все пак второстепенни подробности, които ще уточним през едните месеци, като цяло искам да изразя положителна оценка. Благодаря, мадам Гиом, имате думата. Благодаря. И аз започвам с благодарности към директора за това, че дойде да ни представи преструктурирането. Наистина отдавна го чакаме, особено по въпроса за фонда за убежище и миграция. По две причини. Това последното. Първо, защото представлява отзвук, отражение на някои не съвсем добре действащи в момента характеристики на сегашната система. И второ, опасения, боязън, които ни кара да търсим по-бързо решение, да ускорим процеса на размисъл. Четири негативни характеристики, примери за недостатъчно добро функциониране, ще си позволя да ви изброя. И вие самият ги споменахте. На първо място липса на гъвкавост в някои инструменти, които правят така, защото те не могат да се прилагат в случай на криза или на крайни ситуации съществува от друга страна определен недостиг на средства в тези фондове в областта на вътрешните работи и тук именно нарастват нашите отговорности. След това забелязва се липса загуба на ефикасност в годишните програми, въпреки че, годишното, че програмирането е многогодишно. годишно Искам да подчертая тук в този смисъл, че именно това ни позволява да работим в областта на финансовите контролни системи. Вие самия споменахте платежните затруднения, затрудненията, които се изпитват за плащане на тези, които получават в средства, средствата особено ако те са неправителствени организации. Понякога въздействието е по-скоро политическо, така че нека да направим така, защото нашите интереси, свързани с сигурността, в никакъв случай не бъдат доминиращи над останалите такива приоритети. Аз съм, значи, за баланс в разпределението на средствата между приоритетите. И на последно място, последното ми опасение, и не само мое, е свързано с, с това, че може би намалените средства в този фонд са израз изобщо на бюджетните ограничения – това допринася за създаване на система, за създаване на атмосфера на несигурност. Особено тези две последни точки, които споменах. Целта на тези фондове е да гарантира бърза реакция в изключителни обстоятелства, когато трябва спешно да се действа в, в случаи като иммиграция и убежище. Убежището и емиграцията обикновено са спешни въпроси за решаване. И сега позволете да подчертая необходимостта, поне от моя гледна точка, финансирането и програмирането да бъдат много годишни. Благодаря. Господин Тавариш има думата. Е, Благодаря ви много. Това са инструменти, и когато се използват инструментите, трябва да е ясно за какви цели – Не, това беше а, посоката, в която се движеше преди няколко години парламента. По мое мнение, като докладчик и изобщо Европейския парламент като цяло, вървеше по-скоро към разделяне на Европейския фонд за беженците на няколко различни фонда, за да имаме отделен фонд за презаселването, тъй като проблемът тук е, че има огромни суми средства, които не са демократично а, легитимни и не е ясно как ще бъдат изразходвани. Така че вашето предложение е огромна стъпка напред. Не искам да кажа, че вашия подход е погрешен, само защото парламентът е вървял в друга посока, но трябва да направим така, че тези инструменти да се използват по начин, който да запази достоинството на процедурата и политическата интелигентност, от която се нуждаем. Харесваме много част от това, което казахте, а именно да се осигури гъвкавост. Но има и елементи, които ме безпокоят. Ще използвам сферата, в която работя като пример, но мисля, че има универсално значение. Как можем да се уверим, че това, което искаме да постигнем с фонда за презаселването, ще бъдат постигнати, така или иначе. Защото за нас този специализиран фонд беше инструмент. Искаме да сме сигурни, че тези средства ще се използват именно за целта на презаселването и ще доведе до презаселване на все по-голям брой беженци както и до подобряване на качеството на презаселването. Ще имаме отдел, отговарящ за презаселването, така както поискахме в доклада по собствена инициатива. Вие споменахте този отдел за презаселване. Беше обещано, че ще бъде въведен, но вече е видно, че не се предвижда за 2012, вероятно ще остане за 2013. Този отдел за презаселването беше ключова стъпка за интелигентното използване на средствата, от които имаме нужда. Това, което има значение за презаселването, не са чак толкова парите, отколкото човешките ресурси и тяхната посветеност на сферата, в която работят. От друга страна, инструментите, които предлагате, позволяват повече гъвкавост при извънредни ситуации. Това беше безпокойство, споделено от парламента отдавна. Искам да задам няколко въпроса за споделеното управление. Не ви ли безпокои какво ще стане с него, когато държавите членки имат проблеми с средствата, дали това няма да доведе до изкривяване на политическите ни цели чрез въвеждането на тези мерки, които виждаме, мерки за бюджетни съкръщения в държавите членки. Целите на Съюза са интересни, но кой определя какво е общностна цел, каква ще бъде процедурата, по която ще се определят тези цели. Нека да сме напълно наясно. Ако комисията е готова да следва общностни цели, така както е заявено в нашите доклади по собствена инициатива, като изразители на волята на европейските граждани, това за нас би представлявало голям интерес. Не знае обаче дали съвета ще е готов да направи подобно нещо. Къде е мястото на Европейския парламент във всичко това? Добре е да има такава гъвкавост за комисията, но тя трябва да е свързана с по-гъвкави механизми за контрол от страна на парламента. Това не трябва да е нещо, което се използва само еднократно за една година, когато извършваме бюджетния контрол. Искам да сме много по-гъвкави и по начина, по който контролираме тези нови, по-гъвкави инструменти, които предлагате. И така, в заключение, Спомням си казаното от Алтиеро Спинели, който казва, че гражданите са раздвоени между това дали да следва, следват правителствата а, или Европол. Today we are, uh, uh having, uh... Или технократите. Знаем, че един държавен служител би могъл да допринесе много времено. Спинели също е казал, че не трябва да насочваме цялото си внимание към Европа на технократите, защото нашата цел е постигането на една демократична Европа. На мен ми харесва идеята за гъвкавост, Такава гъвкавост е нужна при изразходването на средствата, но необходимо много повече парламентарен контрол за реализирането на това предложение. Председателят госпожа Викстром от името на групата АЛДЕ. Много ви благодаря. изцяло ви прощавам, защото в никакъв случай няма една вълшебна рецепта за всички случаи. Преди всичко искам да ви благодаря господин Мансервизи за много интересното и изчерпателно изложение, което беше с много положителен тон. Трябва да е ясно, че организациите действително отразяват политическата воля, политическите намерения, които стоят в основата им. Това трябва да се приветства, според мен. Също така трябва да се съгласим, че при извънредни ситуации, при непредвидени обстоятелства трябва да бъдем в състояние да работим по-добре, да работим повече и да се намесваме по-бързо. Във всички случаи. Ето защо инструментариумът, който, както вие казахте, е, е твърде разкъсан, може да бъде обединен, може да бъде задействан по-бързо, до толкова, доколкото той е насочен към преодоляване на слабостите. Необходим е по-активен, изпреварващ подход. Описаната от вас архитектура е модерна, опростена, актуализирана и ако тя допринесе за по-бързи, по-ефикасни, по-резултатни действия, не можем да не го приветстваме. Да не забравяме, че и при най-добрият е, сценарий на е, пълно изграждане и задействане на е, общата европейска система за даване на обежище, как ще могат двата фонда да се използват, когато тази система действа пълноценно. И в заключение, не забравяйте значението на демократичния контрол от страна на парламента. Благодаря, господин Папа Николао има думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. Винаги е много интересно да разговаряме с вас, господин Мансервизи. Винаги научавам нещо ново. Но не чух нищо за оценката на финансирането. Ще ви дам един пример. Имах един писмен въпрос как се разпределят средства за сътрудничеството с Турция. И ми беше казано, че 440 милиона са предвидени за това сътрудничество от 2013 година. Какво се случи с тези пари? Всички добре знаем, че сътрудничеството с Турция падна на много ниски равнища. И мисля, че никой тук не е удовлетворен от него. и в същото време харчим толкова много пари за тази цел. Много се радвам, че ще увеличим финансирането по всички измерения до 2020 година. Но няма ли най-сетне 2020 година да разберем постигнати ли са желаните резултати или не? Благодаря, госпожа Вержа има думата. Благодаря, господин председателю. И аз искам да благодаря на господин Сервизи на свой ред. Всички сме на едно мнение в това, че трябва да сме по-координирани, по-гъвкави, по-ефикасни в освояването на фондовете и към разрешаването на спешни е, кризисни моменти. Как да реагираме на тези кризи? Това е въпроса. Тези държави, които имат външни граници на Евросъюза, много добре знаят за какво говоря. Съгласни сме. Съгласни сме и с това, че причините за неразбирателството понякога са също предвидими. Моята група и аз самата виждаме тези нещата последния начин липсата на солидарност от страна на държавите членки в тази област, особено когато става дума до опазване на външните граници. Няма да навлизам в подробности, за да ви опиша как се отнесохме към бежанците, които напускаха Либия по, по време на гражданската война. Гражданска война, война всъщност, която бе причинена до известна степен от Евросъюза и отношението на Евросъюза към бежанците от тази война. Е, това е христоматиен прием, пример. Така че, когато слушам държави членки и техните правителства да обявяват намерения за ограничаване на законната емиграция, просто се изчервявам. Няма да ви давам конкретни примери, само ще ви кажа, че съм французойка и не винаги се гордея от това. По въпроса за Фронтекс ясно бе подчертано, че трябва да се намери баланс между зачитането на човешките права и загрижеността на държавите членки да опазят границите си. Е, опазването на човешките права не е на ниво. Нека да дам пример с 2000 загинали през 2010 година в водите на Средиземно море. Аз и някои колеги от групата на Зелените и на групата на либералите се обърнахме към комисията с питане по този въпрос – и комисията отново ни даде незадоволителен отговор, защото ни препрати към държавите членки. Спасяването на човешки живот. Ето това е най-спешната от всички най-спешни приоритети и задачи на Евросъюза. Държавите членки не винаги са отзивчиви. Не винаги са отзивчиви, когато трябва да спасяват емигранти и да ги посрещат на територията на Евросъюза. Пак повтарям, това е нашата визитна картичка в областта на опазването на човешки права. А именно тези човешки права непрекъснато развяваме в преговорите си с трети държави просто няма да вярват на нашата дума, ако продължаваме да се държим така. Благодаря. Господин Диас Демера, сега има думата. Gracias, Много благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Мансервизи. Закъснях малко, но пак дойдох на време, защото Смятам всъщност, че нищо не съм изпуснал, защото мои доверени хора бяха тук и ми разказаха какво се е случило в мое отсъствие. Съвсем на време дойдох обаче, за да чуя нещо, което ме обезпокои и искам да попитам сега за него субсидиите, възлизащи на милиарди 600 милиона евро на агенциите. Казахте, че са взети предвид приоритетите на Фронтекс, новите приоритети. Саймон ги оповести преди малко, но от вас, господин Мансервизи, чух нещо обезпокояващо, а именно, че на основа на новата лизбонизирана правна основа на тази политика има процент от тези милиарди 600 милиона, които ще се използват за новия Фронтекс. Значи по-малко, така ли? Фронтекс съществува и Европол е в момента обект на оценка. Така че как изчислихте процентното разпределение между Фронтекс и Европол. Европол подлежи на съвместно вземане на решение. Решението не се взима само от съвета, както до сега. Така че какъв процент от тези милиарди 600 милиона ще са за Европол? Благодаря. Сега следващия оратор Клод Мораес. Благодаря, господин Март Сервизи, за това, че ни представихте някои положителните аспекти на стратегията, гъвкавост, обединяване на средствата и прочие. Искам да кажа от името на нашата група, кои са основните безпокойства за общата стратегия. Господин Тавареш също говори за това. Къде ще е мястото на парламента? Когато говорите за двата фонда, ако вземем фонда за обежището и миграцията, това очевидно е област, която е силно политизирана. Ние сме за интеграцията. Има различни приоритети обаче за държавите членки. Има сериозно безпокойство, че при споделеното управление могат да се вземат някои краткосрочни политически решения. Това е все пак работа на националните правителства, но как това ще се отрази на стратегическата ни визия. Относно вътрешната сигурност, малко от колегите се спряха на тази стратегия. Госпожа Бурсолино подготвя доклад по въпроса. Тук трябва да се каже нещо по-детайлно за това какъв ще бъде баланса между борбата срещу организираната престъпност и тероризма. Очевидно въпросът за организираната престъпност е по-голям приоритет в програмата ни. Бихте ли ни дали известна представа за това, какво да очакваме? Рита Борселино поиска думата. Моля да бъдете кратка. Само един коментар. Искам да благодаря на господин Марн Сервизи за неговото изказване. Той спомена нещо, което ми се струва важно, че се нуждаем от по-стратегически, по-слабо фрагментиран подход. Това е добра отправна точка за ясна визия какво искаме да постигнем и по какъв начин. Искам да получа повече подробности за това какъв да бъде подхода ни. Днес след ще се представи предложението на Европейската комисия за стратегията за вътрешна сигурност. Искам да разбера тези пет приоритета, които са откроени от комисията, как ще бъдат разпределени средствата, какви ще бъдат приоритетите, как ще бъдат подредените приоритет. Съгласна съм с казаното от много от колегите, че се нуждае от по... има нужда от по-голям контрол от страна на парламента. Това е въпрос, който е важен за нас, от който не можем да се откажем. Говорим за многогодишна финансова рамка, въпрос на съвместно вземане на решение и парламентът е, има роля за упражняване както върху стратегията, така и върху заделените фондове. Председателят. Благодаря на всички за изказванията. Някои бяха по-дълги. Сега давам думата на господин си. Благодаря. Благодаря ви много за изказванията, за а, всички а, тези въпроси, които ми дават възможност да уточним нашите намерения. Първо, трябва да кажа, че а, аз говорих за правните основания за изграждането на фондовете. И а, в а, тези норми са посочени основните цели, на основата на които можем да градим диалог. Разбира се, това не са скрижали, които не бива да пипаме. В всички случаи ще се води диалог за конкретизация на целите. Те са само една отправна точка на един продължителен процес. За това важно е да се определи каква е архитектурата – какъв е, е размера на средствата, как ще се разпределят. От там нататък, кой колко ще получи, е, в момента да се каже е невъзможно. Е, сега се изграждат общите правила и те въжат за целия финансов пакет. Както казах, ние сме само в началната фаза. Все пак, изказванията, които направихте, са изключително полезни все пак по-скоро за втората фаза. Аз говорих за първата фаза. Да приемем и да изградим онова, което се съдържа в предложението на комисията и то не само в нашата област на политиката и в други. Ако не завършим успешно първата фаза, оттам татък не можем да работим. И все пак ще се опитам да отговоря по-конкретно на някои от въпросите. Първо на господин Босотил за връзката между външното финансиране, така да се изразя, и по общия контекст на преговорите по сключването на споразумение. Искаме първо да видим какви са действията, които трябва Генерална дирекция вътрешни работи да предприема с оглед на съществуващото положение според обстановката ще се действа или по линия на политиката за развитие или по линия на политиката за партньорство. Важно е да има последователност, да не се допуска вакуум. Това е първата цел. И ние искахме да дадем конкретен принос с политиката в областта на вътрешните работи Дълги години съм работил в областта на развитието и зная колко трудно и твърде често несправедливо да се използват пари, предвидени за развитие, за други цели. А това се случваше доста често. Затова трябва да имаме един по-широк контекст и да видим какви са условията, защото ние не говорим само за развитие а и за условия от гледна точка на връзката между мобилност и сигурност. Ако трябва да го кажем опростено, то е повече сигурност, повече мобилност. Но във всеки отделен случай трябва да се прецени положението. Аз не мога да ви дам разбивка на сумите. Не защото е поверителна тази информация, а просто защото тя не съществува разбивка в момента не сме правили, но за външните разходи, според нас, общо за двата фонда ще имаме около половин милиард евро. Доста съществена сума. Но повтарям, нямаме предложение, което има разбивка по пера, по бюджетни редове. Вече комисията и парламентът ще направят един по-задълбочен преглед съобразно целите на политиката. Ние искаме да сме по- ориентирани към а, политиката, което означава да се намали а, скуваността в действията, колкото по а, близо стоим до реалните политически а, действия, толкова по-голяма е гъвкавостта и обратно. Обичайната ни позиция е да не навлизаме в тези подробности. Но примерно, тъй като говорихме за презаселването, можете да видите какво е нашето предложение в текста. Искаме да се съчетае действието за презаселване с действието на другите инструменти, за да бъдат подпомогнати държавите членки и да се даде един набор от стимули, които в последствие да бъдат разпределени на основата на съгласувани на европейско равнище приоритети. смятаме, че в цикъла на двугодишните разисквания с парламента и съвета ще можем да намерим най-подходящото съчетание и да подкрепим държавите членки, които в крайна сметка ще решат дали искат да предприемат действия или не. Тук се опитвам да отразя проведената а, дискусия, без да навлизам а, в подробности, които а, от структурна гледна точка не влизат в нашия подход. Мнозина запитаха какъв ще е бюджета на отделните агенции. Ние направихме разчети за увеличение на средствата за тях. В нашият финансов пакет сме направили анализ на необходимостта от увеличение на бюджета, като имам предвид новата роля на Европол, на информационните технологии и на полицейската академия СЕПОЛ. Европейската комисия реши по функция трета да бъдат групирани всички агенции и да се даде една паушална сума, която е 1 милиард 600 милиона в момента не може да се проследи разбивка по агенции, защото го няма в предложението на комисията. Нашите разчети за тези милиарди и 600 милиона показват, че ще има значително увеличение на средствата за Frontex, защото те имат нови задачи. За Европол се опитваме да работим по някои примерни показатели – Европол ще поеме управлението на сътрудничеството ни за споразуменията за размяна на данни за пътниците или данни необходими за проследяване на финансирането на тероризма и други. Но тук може да възникне една асиметрия между общата политика и националното планиране, затова тук предвиждаме в разчетите известно увеличение. когато а, се обсъждаше а, бюджета за 2012 година, вие като участници много добре знаете, а, че не случайно на първо място беше а, Frontex. И а, след това средствата за водене на преговори, но трябва да видим първо какъв ще е резултата от тези преговори rapide. На госпожа Гиом. За бързото реагиране и за многогодишната рамка. Не мога да кажа, че нещата са съвършено ни. Ако искаме да действаме бързо по всички фондове, имаме определен марш, е, иначе трябва да се увеличат, е, трябва да се програмират, което е абсурдно. Идеята да се управляват централно средства, които могат бързо да бъдат мобилизирани в партньорство с е, ООН, с агенциите и други. Това е предвидено вече в текста. но ако искаме, не можем да фиксираме определена сума, ако има средства, които са заделени за спешни нужди и не бъдат изразходвани за а, спешни нужди, те могат да бъдат преразпределени за други а, цели. Не се налага промяна на националните а, а, програми за многонационалната рамка и споделеното управление. Целта е този въпрос да бъде по-обвързан с поставените цели. Каква по същество е ситуацията към момента? Държавите членки казват, липсват ми Хикс сума ще я потърся от Европейския съюз. Правят един списък на неща, които искат да, да закупят. И всяка година се налага едно огромно усилие в сферата на управлението. В рамките на многодишното програмираме, имаме споделено управление – и ние сме записали черно на бяло каква е нашата цел. Да имаме прозрачност от самото начало. Така че вместо да правят такъв шопинг лист, държавите членки да кажат да постигнат хикс брой презаселени е, лица или пък искат да постигнат нещо в сферата на езиковото обучение, в рамките на общия пакет за интегрирането. Ние имаме като роля да наблюдаваме как се изразходват средствата. Трябва да поискаме от всяка държава членка да кажат какво ще направят Например, за борба с организираната престъпност. Какви са националните средства, заделени за целта и какво съфинансиране е необходимо. Съфинансирането и споделеното управление в сферата на вътрешната сигурност задължават сега за първ път държавите членки да кажат какви ресурси ще заделят самите те за борба срещу организираната престъпност и тероризма да кажат дали ще бъде за киберпрестъпността, точно за какви цели. Очевидно, тук няма по-различни правила от онези, които се прилагат към останалите сектори, които са обект на споделено управление. Ние сме в взаимодействие с Европейския парламент, който следи дали се спазват финансовите норми. Така че ние водим политически диалог по многогодишната финансова рамка с Европейският парламент но вие не сте част от съвместното вземане на решение по този въпрос. Нашият ангажимент, както е при програмирането на средствата за развитие, е да определим какво искаме да се направи и да ви представим тези предложения тук, за да проведем един задълбочен диалог, доколкото това е възможно. За сътрудничеството с Турция Цифрите, които представихте, се управляват от приятелите ни от службата за външни действия. Ние не разполагаме с тези суми в нашите четоводни книги. Това, което искаме да постигнем с Турция е подобряване на сътрудничеството. Ние искаме да работим в по-тясно сътрудничество с колегите от Генерална дирекция разширяване, например, когато става дума за глави 23 и 24, свързани с управлението на границите. Нашата философия е по-краткосрочна, така че цифрите са различни. Когато става дума за оценка, ние сме направили оценка на доста фондове, други са в процес на оценка, тези документи са на разположение. Е, правят се също оценка на въздействието на нашите предложения. Ние сме готови да обсъдим тези въпроси, да ви предоставим допълнителна информация за това, какво е мнението ни за тази оценка, която е направена. По въпроса за Европол и Фронтекс. За Фронтекс има увеличение. Ние се опитахме да е, разберем как е, ще означава прилагането на новия регламент. Ние не сме а, е, смятали никога, че Фронтекс ще купува самолети и кораби, а че ще използва общо някои а, от нужните им а, технически а, средства. С а, Европол ние се опитваме да предогадим броя това, което ще прави Европол. Ние говорим за софтуер, за центрове, като Центъра за борба с киберпрестъпленията, базата данни, която да бъде създадена. Но вие сте прави в едно. Ние предлагаме дадена сума. Решението на комисията беше да се фокусира върху една цифра, а в рамките на преговорите ще се види какво ще бъде преценено за достатъчно като финансиране за тези агенции, за да могат да се вършат работата. Както виждате в текста, ние сме набелязали критерии, за да видим какви ще бъдат средствата, които се заделят от съответните държави. Ние отчитаме населението, територията, по отношение на фондовете, вземаме предвид, например, подобряване на сигурността по границите, също трафика на, на товари. Отчитаме също и а, БВП, когато правиме изчисленията си. И тези с най-нисък БВП, разбира се, а, са част от това уравнение. Управлението на границите, за него а, са заделени значителни средства от а, фонда за вътрешна сигурност. Всичко останало е свързано с политическия диалог и субсидиите за агенциите. Трябва да определим заедно с държавите членки какво смятат да постигнат. Това е политическия диалог. Трябва да се осигури практическа помощ на агенцията, получаваща субсидии да се реализират конкретни действия, да се сключат конкретни договори между агенцията и комисията за реализиране на отделна допълнителна дейност. И третият елемент са централно управляваните дейности, спешни случаи. Това трябва да е по-видимо, трябва да има повече стимули. Това е архитектурата, това е начина по който са разпределени средствата и ще видим в каква степен ще можем да отстоим тази позиция по време не само на преговорите, но и при практическото прилагане. Но нека да представим първо това, което имаме предвид, да работим заедно за реализацията в последствие, но нищо все още не е решено. Председателят. Благодаря ви, господин Мансервизи. Искам да напомня, че в 3 часа след обед ще продължим работата на комисията с много важна тема, свързана с стратегията за вътрешна сигурност. Кози ще бъдат представени. Ще подновим работа в 3 часа. Благодаря на всички.